So, liebe Kolleginnen und Kollegen. И така, уважаеми колеги, добре дошли на нашето заседание. Ще има много дълго гласуване днес. И така, а, преминаваме към Десета точка от дневния ред – правомощие за законно делегиране. Това е становище, което аз самият съм изготвил. Възоснова на доклада на колегата Сая от а, Комисията по правни въпроси. Има 14 изменения, които са внесени. Искам да ви попитам дали сте си донесли картите за гласуване, защото може да се наложи електронно гласуване. Много ви моля да си приготвите картите за гласуване и започваме с гласуването. Изменение второ. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Нека първата проверка да направим с електронните карти. Започнете с гласуването. От НП има трима души повече. Моля ви координаторите да обърнат внимание. Добре, когато всички са тук, но когато са в повече, не е много удачно. От ТНП двама души са повече. От ТНП един човек в повече и от социалистите един в повече. Сега всичко е наред. Гласуването приключи. 93 за, 21 против. Приема се. Изменение трето. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Изменение четвърто за. Против, въздържали се, приема се. Изменение шесто за. Против, въздържали се, приема се. Изменение пето с устно изменение от а, госпожа Хаси. Кой е за това изменение? За, против, въздържали се, приема се. Изменение седмо за. Против, въздържали се, приема се. Изменение 8. Също с устно изменение от мен самия. Кой е за? Против въздържали се, приема се. Изменение 9 за против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 10 за против, въздържали се, приема се. И 11 то изменение за против, въздържали се, приема се. Изменение 12 за против, въздържали се, приема се. 13 то изменение за против, въздържали се. Приема се 14 за, против, въздържали се. Бих казал, че е отхвърлено, но нека проверим. Definite. Гласуването започна. Е, НП все още двама души са в повече. Един в повече. Един е в повече при НП. Сега нещата са в ред и така 33 гласа за, 28 против. Приема се. Изменение първо. За против, въздържали се, приема се. И така, електронно гласуване за цялостното приемане на този доклад. Моля, започнете с гласуването. От ТНП отново един човек в повече. Моля ви да се организирате, за а, да не се намесвам всеки път. А, знам, че всички искат да я вземат мнозинството, но така че 62 за, а, няма против, гласуването приключи и а, това становище е прието. И така. Ja. Wir kommen zu dem spannenden Преминаваме към точка 11, която представлява голям интерес предоставяне на информация за храните на потребителите. Това е доклада на госпожа Рената Зома. А, госпожо Зомер, имате ли да кажете нещо? Уважаеми господин председателю, ние се намираме в такава ситуация, че с този огромен доклад а, списъка за гласуване го а, получихме едва вчера след обяд от 73 страници с 800 изменения. Миналият петък в 11 часа беше срока за внасяне на компромисни изменения и разделно гласуване и така нататък, но тези изменения за разделните гласувания не са били внесени, а са внесени с закъснение. Вчера след обяд Получих съобщение от секретарята без човек да ме е предупредил преди това, че има ам, още две консолидирани изменения. Това обърна нещата нагоре с краката и аз въобще нямах а, възможност и, и време да проверя валидността на списъка за гласуване. Надявам се, а, че всичко ще е наред, тъй като аз нямах въобще възможност да проверя нещата, дори и моите изменения. Недоволството беше много голямо. Така не може да се работи и то по отношение на такъв всеобхватен доклад до последния момент списъка беше променян, без да бъда предупредена, без да имам възможност да проверя тези изменения. Аз сметам, че това не е справедливо към мен като докладчик по този доклад и предлагам гласуването да бъде отложено за следващото заседание на нашата комисия. Благодаря, госпожо Зомер, казва председателя. 800 изменения. Това, разбира се, е една изваредна ситуация за всички, тъй като знаем как се работи в парламента. Въпреки това, искам да кажа тук от, от гледна от страна на председателството. Списъка ви беше предоставен преди 14 дни и послед, миналия вторник в Страсбург бяхте информирана за внасянето на изменения. Срока беше до петък. От администрацията от административна гледна точка искането беше трайния срок да е петък 11 часа. Но като гледам разделното гласуване, те не са толкова много от всичките тези 800. При компромисните изменения трябва да се иска мнението и на останалите. При компромисните изменения е, там е, са включени повече изменения и там се подхожда не толкова формално, колкото по отношение на съдържанието. Смятам, че всички сме под напрежение, е, за да можем да преминем на тази процедура по гласуване на доклада. Аз предлагам днес да гласуваме, но ако има някакви разногласия, Петър Лизе е за и имам нужда още един, който да е против. Благодаря, господин председателю. Смятам, че въпросът дали това е наред да подходим така, не можем толкова бързо да го проверим. Може би председателството може да а, реши този въпрос. Но аз настоявам, а когато имаме още един такъв доклад с такъв обем, нека да проверим преди това процедурата. За всички политически групи това беше проблем, за това, че вчера нямаше пълен списък а, за гласуване. Разбира се, има разлика, когато има временен вариант на списъка и когато списъка бива постоянно променян. Имаше членове, които бяха обърнати тотално нагоре с главата. Трябва да трябва постоянно да се мисли дали да сложа плюс или минус, дали този член отпада. Може би формално срока е бил преди две седмици, но вчера след обята в 5 все още нямаше окончателен списък за всички политически групи и това е проблем, защото нещата постоянно се променят. Ето защо ви моля въпроса, свързан с ам, ам, правна, правния аспект по този въпрос, да бъде в. Отбелязвам секретарята, нека да говорим и с координаторите, така че всички депутати да разполагат с цялостен завършен списък за гласуване. Тъй като ситуацията е сложна, без да обвинявам никой, всеки има проблем с този доклад, защото това е първият доклад с такъв обем – не искам да кажа, че някой е направил нещо погрешно, но в една такава ситуация и ако гласуваме сега, би се стигнало до грешки. Ето защо моля всички да проявят добрата воля и да отменим гласуването. Не е толкова фатално. От 18 месеца този доклад се подготвя и няма да стане нищо, ако отменим гласуването с един месец. Ето защо а, моля ви да подкрепите молбата на докладчицата, председателя. Това а, беше изказването против. Има и сега изказ... изказване за. Господин председател. Господин председател, мисля, че трябва да гласуваме днес. Отдавна говорим по този въпрос и той е добре известен. Да, вярно е, че получихме списъка за гласуване с нощи, но всички бяхме запознати с проекто списъка. Знаехме къде са проблемите. Мисля, че няма да има никаква полза от отлагането. Моят докладчик в Сянка миналата седмица помоли докладчика да отложи гласуването и тя каза не. Не, на нея ни беше необходимо повече време за компромиси. И сега, че, и сега има само консолидирани изменения. Вчера проведахме дискусия в а, нашата комисия и е, тогава тя не каза, че иска да отложи гласуването. Моята група е, уточни е, вота. Искаме да се гласува днес. Знаем къде са различията, знаем къде са противоречията и смятам, че е време да се гласува. А, комисията може да решава автономно. Нека да е, гласуваме с електронните карти. Ко е за а, да се отложи гласуването и кой е против да се отложи гласуването. Моля, гласувайте. А, е НП отново имат 4 души повече от а, Групата на социалистите е един в повече. Добре сте мобилизирани, но все пак това няма да е от полза. Все още от групата на социалистите има един депутат повече. Ако и трябва да се извади картата. Сега всичко е наред. Гласуването приключи. 29 за, 30 гласа против, един въздържал се. Госпожа Зомър, има думата. Господин председателю, а, отлага се гласуването, но все пак се а, съмнявам, че ние можем от правна гледна точка да проверим тази процедура. Моля ви е, съображението, което изразих, да се впише в протокола и е, очаквам, че нашите служби ще проверят е, правния аспект. И нека бюрото на председателите също да се вземе с този въпрос. Председателя казва, няма какво да се провери. Внесени са допълнително разделни гласувания. Разбира се, има две изменения, които са консолидирани и компромисни изменения. Е, от формална гледна точка всичко е наред. Не виждам какво толкова много трябва да се провери. Това е един голям пакет с 900 изменения от 18 месеца тази тема е известни, се занимаваме с нея. Преди да започнем с гласуването, трябва да е, обсъдим темата за допустимостта на повече изменения. Става право от 862 изменения. Изменение 162 на госпожа Зомер, 126 колегата Шлютер за промяната на а, общия ред на пазара за аквакултури, изменения за Г, ГМО и етикетирането им. 511-242 ние ги проверихме. 526 изменение на господин Шлютер за променя, промене на пазарния ред – Другите са свързани с нашето гласуване и нека те да бъдат допуснати за гласуване. 526-то нека да не се включва, тъй като защ... то е в защита на рибните пасажи и няма нищо общо с съдържанието, което трябва да се предостави като информация на потребителите. И така преминаваме към този маратон от гласуване, който няма да ни се спести. Но с директивата РИЧ с химичните вещества ние вече имаме опит и така започваме. Изменение 34 за против въздържали се Нека да проверим по електронен път. Започваме гласуването. Отново един човек повече от НП. Координаторите, моля, решете този проблем. Приема се. 33 за, 26 против. Един въздържал се. Номер 35. Кой е за? Моля, вдигнете ръка. Против? Въздържали се? Нека да проверим и това също. Моля да гласувайте. P einer zu viel, immer noch geklappt. ЕНП, отново има един човек в повече. Immer noch einer zu viel. Отново продължава да има един човек в повече. Peter Liese, Richard Seber. Ihr könnt doch zählen. Господин Лизе, господин Зебер, вие гласувате ли? Има noch една. Продължава да има един човек повече. Ja, kann mal einer äh, dafür sorgen, dass es... Моля, нека някой да осигури това, че гласуват само тези, които могат да гласуват. Сега е добре. 29 за, 32 против, отхвърля се. 36. Кой е за? Моля, вдигнете ръка. Против? Въздържали се? Приема се. 249. Кой е за? Моля, вдигнете ръка. Против? Въздържали се? Приема се. 15 от Имко. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 248 и 17 от Агри. Кой е за? Моля, вдигнете ръка. Против? Въздържали се? Приема се.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 Abstimmung geschlossen. Край на гласуването. Да, приема се. 250 за. Против. Въздържали се. Приема се. 43 и 251. Кой е за? Моля, вдигнете ръка. Против. Въздържали се. Приема се. 252. Следващите две отпадат. 44 за. Против. Въздържали се. Приема се. Агри 18, кой е за? Против. Въздържали се, приема се. Агри 19 за. Против. Въздържали се. Приема се. Нека да проверим по електронен път. Моля, гласувайте. Един човек в повече от НП. Jetzt ist okay. 24 dafür, 35 dagegen, abgelehnt. 24 за, 35 против, отхвърля се. Господин Руцки, благодаря. Бих имал нужда от помощ от техника. Моето оборудване с гласуване не работи. Моля, изпратете техник. Благодаря ви. Да. Сега веднага ще дойде техник, така че господин Руски да може да гласува. Нека да продължим. Wo geht's denn weiter? 256. 256. извинете, това отпада. 257, кой е за? Против? Въздържали се?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 против, въздържали се, приема се. 51 и АГ 20. Моля, вдигнете ръка, който е за, против, въздържали се, приема се. 52 за, против, въздържали се, приема се. 53 за, против, против, въздържали се. Нека да проверим по електронен път. 53, моля гласовете. Край на гласуването. 32 и 29. Приема се. 54. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 258 за. Извинете. Трябва да гласуваме за Инко 18. Моля, вдигнете ръка. Който е за? Сега против. Приема се. 258. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 56. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 57. Кой е за? 57. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Отхвърля се. Двеста за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Имко 19. Кой е за? Против.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 61 е следващото. Кой е за? 61. Против? Въздържали се? Приема се. Агли 23. За? Против? Въздържали се? Приема се. 267. За? Против? Въздържали се? Приема се. 62. За? Против? Нека да проверим по електронен път. 62, моля гласовете. Абсолютно Край на гласуването. 32 за, 27 против. Няма въздържали се. Приема се. А, Агри 24 върви заедно с предишното. 63 е чисто лингвистична поправка. 268 сега. Тук имаме разделно гласуване. Първата част. Кой е за първата част? Против? Въздържали се? Приема се. Втората част. Кой е за? Моля, вдигнете ръка. Кой е за? Кой е против сега? Въздържали се? Отхвърля се. Същото въжи за Агри 25. 64 кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 65 за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромисно изменение. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Сега имко 22 за, против, въздържали се, приема се. Добре, нека да проверим по електронен път. Имко 22. Моля, гласувайте. Гласуването приключи. Бях прав. 32 за 27 против. Приема се. Сега 69. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 70 за против, въздържали се, приема се. Седемдесет едно. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 275 сега. С устно изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Мисли си, че се приема, но нека да проверим по електронен път. Моля, гласувайте. Beendet. Ай. Край на гласуването. ле. Какво? Значи се отхвърля 30 на 30. Така, 72. Извинете, гласуваме по устното изменение. То беше отхвърлено. Но трябва да гласуваме за първоначалното изменение. Кой е за? Против. Нека да проверим. Започва гласуването. Край на гласуването. Да, наистина има промяна. 29 за, 31 против, отхвърля се. Разбира се, ако имаше 30, 30 на 30, все едно ще бъде същия резултат. 72, кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. 277, кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. Следващото отпада, 278. Агри 26, за? Против. Въздържали се, отхвърля се. Агри 27, за? против, въздържали се, приема се. 73 за, против, въздържали се, отхвърля се. 279 за, против, въздържали се, приема се. Because we adopted... Тъй като приехме 59. Therefore it... отпада. Това е причината. Това е написано в обясненията. Е е така, сега 75. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 280 и имко 24 за. Против. Въздържали се? Приема се. Да. 281. 281 за. Против въздържали се, приема се. Нека да проверим. 281, моля гласовете. Бендет. Край на гласуването. Ясно е. 39 за, 20 против. Приема се. Имко 25 отпада. 76 за. Против. Въздържали се, приема се. Сега 285 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Нещата са ясни. Добре, нека да проверим отново. Ще гласуваме по електронен път по 285. Моля, гласувайте. Abstimmung beendet. Край на гласуването. Нещата са ясни. 77. На кого не работи оборудването? Само обяснение. Аз разбрах, че ние се съгласихме с 76. И при мен е написано, че 282 отпада, ако 76 е прието. Да, казва председателят. Ние не сме гласували за 282, ни гласувахме за 285. Значи, аз не съм разбрал правилно. 77. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Фелдвек. Тук имаме отпаднали изменения. 28. Прав ли съм? Не. Ja, äh, sorry. Also, wir stimmen ab über 284 und 207. Гласуваме за po 284 287. 284, 287 за. против, отхвърля се според мен. Добре, проверяваме по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се, макар и с малко мнозинство. Агри 28 за. против, въздържали се, приема се. 289 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Моля, гласувайте. Полно 289. Beendet. Край на гласуването. Да, отхвърля се. 290 за. Против. Въздържали се. Приема се. Имко 27. Кой е за? Против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 Приема се. Сега стигаме до консолидирано изменение 1. За консолидираното изменение, моля да гласуват. Благодаря. Против. Въздържали се. Приема се. 85 за. Против. Въздържали се, приема се. Имко 32 за. Против. Въздържали се. Да проверим. Гласуваме 32 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 32 за, 30 против. Приема се. Имко 32 за, казва председателят за. А, извинявайте, току-що го гласувахме. 295 и 297. И Агри 30, който е за, моля да гласува. Против. Въздържали се, приема се. стигаме до консолидирано изменение 2 с разделно гласуване, който е за първата част. Против първата част. Мисля, че трябва да проверим. Първата част, поред мен, мина, но нека да проверим. Един човек повече в НП. Край на гласуването. Приема се. 32 за, 29 против, един въздържал се. Втората част. За. Против втората част. Мисля, че мнозинството е също, но да проверим. Край на гласуването. Тридесет за, 29 против. Приема се. Сега стигаме на 12-та страница в списъка за гласуване. 316. Долу, в долната част на страницата който е за 316. Против. Въздържали се, отхвърля се. 89. За. Против. Въздържали се. Приема се. 90. Агри 33. Имко 34. За. Против въздържали се, приема се. 318 за, против, въздържали се, приема се. 319. Имко 35 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 91 за. Против. Въздържали се. Приема се. Агри 34. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Добре, да проверим. Кой иска да провери? Добре, гласувайте. Край на гласуването. Мисля, че повече от очевидно. 10. Имко 36. За. Против. Въздържали се. Приема се. Агри 36. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 92. За. Против. Въздържали се. Приема се. 93. И имко 37. За. Против. Въздържали се. Приема се. 320. За. Против. Въздържали се. Приема се. стигаме до консолидирано изменение 4. Който е за, моля да гласува. Против? Въздържали се? Приема се. Консолидирано изменение 3 пада. Преминаваме на 15-та страница в списъка за гласуване. Консолидирано изменение 5. Който е за консолидирано изменение номер 5. Благодаря. Против. Въздържали се. Приема се. На 16-та страница имаме 333 и имко 41, който е за, против, въздържали се, отхвърля се. След това 97. Агри 41, Имко 42, който е за, против, въздържали се, приема се. 98, Агри 42 и 335, който е за, против, въздържали се, приема се. 334. Който е за? Против? Въздържали се? Приема се. Да проверим. А, мисля, че от социалистите имаме един човек в повече една карта от социалистите трябва да бъде извадена. Опорите отказват. Хайде, моля ви се. Там се казва, че 334 пада, ако 98 измерение бъде прието. Доколкото си спомням, 98 измерение беше прието. Абсолютно прав сте. Няма, не е необходимо да гласуваме 334-то изменение. 334-то изменение трябва да падне. Това въжи и за следващото. С други думи, ние продължаваме с имко 44 на 18-та страница. И така, имко 44, който е за, който е против, въздържали се, приема се. Агри 43, за, против, въздържали се, да проверим. Гласувайте. социалистите трябва да... Все още имат един човек повече. Един човек повече има. Край на гласуването. 31 за, 30 против, 1 въздържал се. Приема се. 341 за, против, въздържали се, отхвърля се. 99. И Агри 44 за, против, въздържали се, приема се. 342 4 за, против, въздържали се, приема се. Триста За. Против. Възражали се, отхвърля се. Агри 46, който е за. Против въздържали се, приема се. 344, Ягър 47, за, против, въздържали се, отхвърля се. 346, за, против, въздържали се, отхвърля се. 345, за, против, въздържали се, Приема се. 348 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 347 за. Против. Въздържали се, приема се. 348. Да проверим 347. Гласувайте. Край на гласуването. 35 за. Приема се. 101. Сто, извиня. Измерение 100. Който е за, против, въздържали се, приема се. 101. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. Да проверим 101. Моля, гласувайте. При социалисти има един човек повече. 5 за, 26 против. Приема се. Триста за, против, въздържали се, отхвърля се. Имко 45 за, против, въздържали се, отхвърля се. 102 който е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Казват ми, че за 350 ще гласуваме само втората част, защото първата част е идентична с предложението на комисията. С други думи, няма защо да внасяме изменения. Така че който е за втората част, да гласува. Против, Изтъчали се, приема се. Грешка ли имаше? Ако видите списъка, при, във втората част, по средата стои, че изменение първо и второ се приемат или или, извинявайте, а, аз съм се объркала. Втората част е прията. Стигаме до 103-то измерение. Който е за? Против? Въздържали се? Приема се. 104. За. Против? въздържали се, приема се. Агри 49 за, против, въздържали се, отхвърля се. 351 за, против, въздържали се, отхвърля се. 105. Който е за? Против? въздържали се, приема се. 353. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Агри. Не. Ясно е, каза председателят. Да проверим. Гласуваме 353-то изменение. 353. Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме Агри 50 и 352, който е за, против, въздържали се, приема се. Следващото изменение отпада. Преминаваме към 357. Карл Шлютер току-що пристигна, който е за измерението му против, въздържали се, отхвърля се. 107, 356, който е за, против, въздържали се, приема се. 359 за, против, въздържали се, приема се. 360, който е за, против, Въздържали се? Да проверим. Моля, гласувайте. 360-то изменение. Край на гласуването. 350 за, 26 против. Приема се 109 за, против. Въздържали се. Приема се. 110 за, Госпожа Зомер, искам да я оттегля 110-то. Благодаря ви. Агри 51. Ако някой иска да приеме това изменение, да го гласуваме. Така гласуваме 110. Против? Въздържали се? Приема се. Съвсем категорично. Не, не, не, не дайте сега. Ясно е, че имаше мнозинство. Обаче, ако толкова държите да проверим, а, да проверим. Край на гласуването. 37 за, 22 против пределно ясно. По-ясно това не може да бъде. Агри 51. За, против, въздържали се, отхвърля се. 361 Карл Шлютер за, против, въздържали се, отхвърля се. 362 с устно изменение. За, против. Трябва да проверим. Не можем, не става ясно. Трябва високо да вздигате ръка. Гласувайте. Край на гласуването. Да, няма голяма разлика. 31 за, 29 против. 111 за против, въздържали се, приема се. 363 за, против, въздържали се, отхвърля се. 365 за, против, въздържали се, отхвърля се. 112 за, против, въздържали се, отхвърля се. 368 за, против, въздържали се, отхвърля се. Агри 52 за, против, въздържали се, отхвърля се. 364, който е за, против, въздържали се, отхвърля се. 366 за, против, въздържали се, отхвърля се. 367 за, Триста шестдесет и седем който е за, моля да гласува. 367. Който е за, моля да гласува. Против. Въздържали се. Мисля, че е отхвърлено, но да проверим. Гласуваме 367 изменение. Край на гласуването. Мисля, че е съвсем ясно. 20 за, 39 против. Очевидно, отхвърля се. 113 за. Против. Въздържали се. Приема се. 114 за. Против. Въздържали се. Приема се. 369 за. Против. Въздържали се. Приема се. 370. И имко 49 падат. Стигаме 373 за Против. Въздържали се. Приема се. 115 е оттеглено. 371 и 372 падат. Преминаваме към Агри 53 и 374, който е за, против, въздържали се, Отхвърля се. 116 за. Против. Въздържали се. Приема се. Агри 54 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 117 за. Против. Въздържали се. Приема се. 118. 118. инко 51 за. Против. Въздържали се. Приема се. 119 за Против. Въздържали се. Приема се. 120 и 376. Има малка разлика. Едното казва да, другото не. Докладчикът има думата. Не, ще гласуваме разделно. За, против, въздържали се, Приема се. Другото пада. Падат и 375-то. Същото въжи за 52. 121 за, против, въздържали се. Приема се. Агри 56 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 122 за. Против. Въздържали се. Да проверим. Гласувайте. 36 за, 26 против. Приема се. По-нататък. Консолидирано изменение 6 плюс 7. За. Против. Приема се. Е да проверим. Гласувайте. Край на гласуването. 35 за, 26 против. Приемат се. Сега обръщаме на 28 страница. Измерение 392 и 394, който е за, моля да гласува. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 396 за. Против. Приема се. Отиваме на следващата страница. Гласуваме изменение 400. Който е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Обръщаме на 32 страница. Изменение 127. Петата част е оттеглена. И сега гласуваме 407, шестата част, който е за, против. Въздържали се, приема се. 403. За. Против въздържали се, приема се. Следващите две падат. И сега гласуваме 407 и 405 за, против, въздържали се, приема се.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 414 за, против, въздържали се, приема се. Да приемем 4, да проверим 414. Гласувайте. Край на гласуването. 38 за, 25 против. Мнозинството е категорично. И сега, консолидирано изменение номер 8. Тук има устно изменение. Благодаря, господин председател искам да добавя думата soft към израза soft drinks, там където има списък с категории. Там се казва напитки с изключение на плодови сокове и искам да добавя soft към drinks. Добре, и с това устно изменение отиваме към консолидирано изменение 8, който е за, против, Ами ще трябва да проверим. Гласувайте. Ein PPE zu viel. А на НП един човек е в повече. Сега вече всичко е наред. Отхвърля се. Продължаваме. Сега гласувахме устното изменение. Това означава самото консолидирано изменение. И така, консолидирано изменение 8 без устното изменение. Ще гласувам електронно. Край на гласуването. 30 за, 32 против. Отхвърля се и продължаваме с 132. За. Против. Въздържали се, приема се. 133 за. Против. Въздържали се. Приема се. 417. Извинявайте. Следващите няколко падат. Сега гласуваме на следващата страница 415 за, против, въздържали се, отхвърля се. 420 е оттеглено. Чест 437, който е за, против, въздържали се, отхвърля се. Агри 67, 134, 432 за. Гласуваме и по трите, но не виждам вдигнати ръце. Агри 67, 134, 432. Който е за, моля да гласува. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Гласувахме ги, защото са почти идентични. Трябваше да ги гласуваме по-отделно, а не заедно. Това са три различни изменения. И така, а, а, Агри 67, за, против, въздържали се, отхвърли се. 134, за, против, въздържали се, отхвърля се. 432, който е за, против, Отхвърля се, но да проверим. Моля, гласувайте. Und beendet. Ja. Край на гласуването. И това е отхвърлено. 439. За. Против. Отхвърля се. Четиристотин да проверим. Гласувайте. Един човек повече, в повече в НП. Край на гласуването. 30 за, 30 против, 2 въздържали се. Отхвърля се. 431. Извинявайте, 430, каза председателят. 431. Който е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 430. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 430. 428. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Инко 63. За против, въздържали се, отхвърля се. 436 за, против, въздържали се, отхвърля се. 433 за, против, въздържали се, отхвърля се. 435, 427 за, против, въздържали се, отхвърля се. 434 за, против, въздържали се, отхвърля се. 429 за, против, въздържали се, отхвърля се. 438 за, против, Въздържали се. Мисля, че се приема, но да проверим. 438, моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 135. За. Против. Въздържали се. Приема се. 440. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 136. За. Против. Въздържали се. Приема се. 441 и 442 и имко 64 за, против, въздържали се, приема се. Консолидирано изменение 9. Който е за, за моля да гласува. Против.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 Dagegen? Enthaltungen? Angenommen. Dann 454. 454, първата част. И имко 68, първа част. Който е за, моля да гласува. Против? Въздържали се? Да проверим. Край на гласуването. Приема се, макар и с малко. Шестстотин петдесет и две. Който е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 138 за. Против? Въздържали се? Приема се. 138 трета част за. Против? Въздържали се. Да проверим. Либералите с един човек повече. Сега всичко е наред. 31 за, 31 против, отхвърля се. 454 втора част. И имко 68 втората част, който е за. Моля да гласувам. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Да проверим. Гласувайте. Ja gut, können wir nichts machen. Abstimmung beendet. Край гласуването. 28 за, 34 против, отхвърля се. Сто тридесет изменение, четвърта част. За, против, въздържали се, отхвърля се. Нека проверим. 138 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Все пак се отхвърля. Добре преценявам нещата. 452 трета част за, против, въздържали се, приема се. 138 пета част за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека проверим отново за пета част на 138 изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. Агри 69. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. 451 втора част. Кой е за? Против? Въздържали се, отхвърля се. 455 за. Против? Въздържали се, отхвърля се. 452 четвърта част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 454 трета част. За 454 трета част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Имко 68 трета част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се.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 От секретарията ми казват, че консолидираното изменение 9 е а, отпаднало. Ето защо и е, десето отпада. Трябва да преминем през отделните изменения. Така че 459 то трябва да гласуваме сега на Холгер Крамър. 459 то за, против, въздържали се, отхвърля се. Агри 70 за, против, въздържали се, отхвърля се. 139 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 464 за, против, Въздържали се. Нека да проверим. 464-то изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Тридесет за, 31 против. Отхвърля се. 461 за, против, въздържали се, отхвърля се. Имко 69 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 458 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 463 за. Против. Въздържали се. Приема се. Ще гласуваме с електронните карти. Моля, гласувайте. Край на гласуването. И така, все пак се заслужаваше. 30 за, 32 против, отхвърля се. 460 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 462 изменение за против въздържали се приема се. Нека да проверим. Гласувайте за 462 изменение електронно гласуване. От ТНП отново един човек в повече. Са всичко е наред. Така че 34 за, 27 против. Той четиристо изменение. Госпожо Зомер, тук пише, че 162 отпада. ако всички тези изменения са прияти, които са изредени. За мен стои въпросът дали това наистина е така, дали това е проверено. Ние го проверихме отгоре до долу, всичко е наред. Имаше и мнозинство. Сега, каза председателя, по 140 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се. Отхвърля се. Според мен е отхвърлено. Нека проверим. Гласувайте. По 140 изменения. От НП отново един човек повече. Сега наред. Така че... 44 за, 16 против. Приема се. Четиристотин изменение в края на страницата. Кой е за? Против? Въздържали се, отхвърля се. 141 изменение на страница 43. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Четиристотин изменение и 575 кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 142. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 457 за А, това отпада, казва председателя. Следващото пак. След това преминаваме към 475-то на Гленис Вилмот. За против, въздържали се, отхвърля се. Нека да проверим. От 475-то изменение. Край на гласуването. 29 за, 32 против, отхвърля се. 142, 456, имко 70 са идентични. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. 457 с 473 отпадат. Преминаваме към 471, 474, 472 и Агрис 72 изменение. За, против, въздържали се, приема се. Агри 73 за, против, въздържали се, приема се. 457, 476 за, против, въздържали се, приема се. Имко 71 за, а, не, отпада. 143 за, против, въздържали се, приема се. 477 за, Още веднъж казвам за. Кой е за? По 477 изменение. Против. Въздържали се. Отхвърля се. След това 457 и имко 72 изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 144-457 са идентични. За. Против. Въздържали се. Нека да проверим. Но не пе отново един човек повече. Все още има един човек в повече. Отхвърля се. 32 против, 29 за. 456 то изменение за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Агри 74 за. Против. Въздържали се. Нека да проверим по Агри 74 изменение. Край на гласуването. Отхвърля се 27 против, 33 за. 145, 145 изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Четиристотин за. против, въздържали се, приема се. Нека да проверим. 478 изменения, моля гласувайте. От ТНП отново един човек повече. Край на гласуването. 35 има души за, 24 против, приема се. 456-то изменение. Кой е за? 456-то изменение. Против. Приема се. 146-то изменение за. Против въздържали се, приема се. Консолидирано изменение номер 11. Ко е за? Против? Нека да проверим. Започнете гласуването. От ТНП отново един в повече. Все още. Сега всичко е наред. Резултатът е 30 гласа за, 31 против. Отхвърля се. 147. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 148 за. Против? Въздържали се? Приема се. Агри 76 и 483 са идентични. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. Чешът против. Въздържали се. Приема се. 484 за. Против. Въздържали се. Приема се. 486 за. Против. Въздържали се. Приема се. Страница 47, имкод 73. Кой е за? Против? Въздържали се, отхвърля се. Агри 78 за, против, въздържали се, отхвърля се. Имко 74 за, против, въздържали се, отхвърля се. 150-то изменение, първа част. Кой е за? Против? Нека проверим. 150-то изменение, първа част. Моля, гласувайте. При НП са всичко е наред. Приема се. 32 за, 28 против. Продължаваме. 491 и Агри 79 и 492. То беше отеглено, така че за първите две. 471 и Агри 79. Кой е за? Е, страница 47 долу. Кой е за тези две изменения? Кой е против? въздържали се, отхвърлят се. Страница 48, 150 изменение и Агри 80. Ту. Кой е за? Против? Въздържали се. Нека проверим. Започнете с гласуването. Край на гласуването. 32 за, 28 против. Приема се. Агри 81, Имко 76. 493, 494. Кой е за? Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. 150 за, против, въздържали се, приема се. Четиристотин най-долу, кой е за, против, въздържали се, приема се. 497 на страница 49 за, против, въздържали се, отхвърля се. 498 за, против, въздържали се, отхвърля се. 500 изменение. са против, въздържали се, отхвърля се. 499. Против. Сега не, не стана ясно, нека да проверим. По 400... По 499 изменение. Отхвърля се 25 за, 33 против. Идентични са 151 и 501. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Разделно гласуване по Агри 83, Имко 77 в 10 части. Първа, първа част. Кой е за? Първата част. Кой е за? Против? Отхвърля се. Втора част. За? Против. Въздържали се, отхвърля се. Трета част. За. Против. Нека да проверим. Моля, гласувайте по трета част. Край на гласуването. Приема се. 31 гласа за, 28 против. Четвърта част за, против, въздържали се, отхвърля се. Пета част за, против, въздържали се, отхвърля се. Шеста част за, против, въздържали се, отхвърля се. Седма част за, против, въздържали се. Нека да проверим по седма част. Край на гласуването. Отхвърля се. Осма част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Нека да проверим по осма част. Край на гласуването. Все пак се отхвърля. 29 гласа за, 32 гласа против, 9 част за, против, въздържали се, отхвърля се. Десета част за, против, въздържали се, също се отхвърля. Изменение 502 за, против, въздържали се, отхвърля се. 152 изменение за, против, въздържали се, приема се. Нека да проверим по 152 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 503 за. против, въздържали се. Нека да проверим. По 503 Край на гласуването. 38 гласа за. Приема се. 504-то изменение за против, въздържали се, приема се. Петсотин и седмо е изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. 508 за, против, въздържали се. Нека проверим по 508 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 509 за. Против. Отхвърля се. Само по 154 то гласуваме. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. 511 за. Против? Въздържали се. Отхвърля се. 155 за против, въздържали се, отхвърля се. Нека да проверим по 155 Край на гласуването. С мнозинство се отхвърля. 514 то изменение за, против, въздържали се, приема се. 515 отпада. С 112 продължаваме. Кой е за 112? Втора част. Отхвърля се. 516-513 втора част. За, против, въздържали се, отхвърля се. 517. 517 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 514 за. против, въздържали се. Нека да проверим по електронен път. 514, втора част гласуваме по тази част. Край на гласуването. Приема се. 33 за 27 против. 518 отпада. 504 514 също отпада. Ab, Glenis Wilmot, 514, Сега гласувам 514, трета част за. Против. Задържали се. Приема се. 519. 519 отпада. 513 отпада. 156 на страница 53. Кой е за? 156 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 520. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 157. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. 521 за, против, въздържали се, приема. 159 dafür. 159, кой е за? Против. Въздържали се, приема се. Агри 84. Имко 78. И 160. Но в 4 части. Първа част. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. Втора част. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. Трета част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Четвърта част за. Против. Въздържали се. Също се отхвърля. 523 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 524 за, против, въздържали се, отхвърля се. Искате да гласуваме по електронен път? 524, моля гласувайте по електронен път. Na gut, da habe ich mich verschaut. Also das äh, Добре, признавам си, сгреших. Край на гласуването. Това беше грешка. Моля за извинение. Приема се. Сто едно. За. Против. въздържали се. По електронен път гласуваме. 161 гласуваме по електронен път. ЕНП отново има един в повече. Продължава да има един в повече. А, сега вече ситуацията се подобри. И така, приема се. 32 за, 29 против. 162 за, против, въздържали се, отхвърля се. Добре, по електронен път гласуваме за 162. Е ЕНП отново с един човек повече. Извадете го този човек най-сетне. Приема се. 163 за. 163 против. Въздържали се. Отхвърля се. Агри 85. Кой е за Агри 85? Против. въздържали се, приема се. 525 за, против, въздържали се, приема се. 526 е неприемливо. Имко 79 за, против, въздържали се, отхвърля се. 528 първа част. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Петстотин Втора част. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Нека да проверим по електронен път. 529, втора част. Гласуването приключи. Отхвърля се. 530. За. Против. въздържали се. Приема се според мен, но не видях всички добре. Тогава нека да проверим 530 по електронен път. Край на гласуването. Приема се. Следващата страница, страница 56, 531, първа част, кой е за? Крис Дейвис. Кой е за? Моля, вдигнете ръка. От... Против? Въздържали се? Отхвърля се. 165. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. 531 втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 166 първа част. Кой е за? Против. Въздържали се. Да проверим по електрон път. 166, първа част. ЕПП, една цифил. Един човек в повече в НП. So. Ja. Zu Recht habe ich abstimmen lassen. Ist äh, abgelehnt. 30 zu 30. Да, добре, че проверихме по електронен път. Отхвърля се 30 на 30. Агри 87. So, ich bin einen übersprungen. Dann gehe ich nochmal zurück. Извинете, пропуснах едно. 166, трета част. Сега гласуваме по това. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Агри 87 дафюр. Агри 87, моля вдигнете ръка, който е за. Против, въздържали се, отхвърля се. Агри 88 за. Против, въздържали се, отхвърля се. Агри 89 за. Против, въздържали се, отхвърля се. Агри 89, моля вдигнете ръка, който е за. Отхвърля се. Агри 90. Агри 91, извинете. За, против. Въздържали се, отхвърля се. Naja, so 166 vierter Teil dafür. 166 четири. Кой е за? Против? въздържали се, отхвърля се. АГ 92 за, против, въздържали се, отхвърля се. 166 втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 166 пета част за, против, въздържали се, отхвърля се. Следващото се оттегля. Агри 93 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 532 е чисто езиково изменение. 168 на следващата страница за. Против. Въздържали се. Либералите като че ли не ни казват това, което те искаха да кажат. 168 изменение. Кой е за? Моля, вдигнете ръка. Против. Въздържали се. Нека да проверим по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването по 168. 31 за. 30 против. Приема се. Агри 94 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Агри 95 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 533 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Агри 96 и 169 за, против, въздържали се, приема се. 170 за, против, въздържали се, приема се. Агри 97 и 535 за, против, въздържали се, отхвърля се. 534 за, против, въздържали се, отхвърля се. 171 за. Против. Въздържали се. Приема се. 172 за. Против. Въздържали се. Приема се. 173. И 8 за. Против. Въздържали се. Приема се. 174, агри 99 за. Против въздържали се, приема се. 175 ягри 100 за. Против, въздържали се. Нека да проверим по електронен път. 175 и агри 100. Край на гласуването. Отхвърля се. Следващата страница. 58. 176 за. Против. Въздържали се. Приема се. Агри. 101 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 177 за. Против. Въздържали се. Нека да проверим по електронен път. Abandoned. Край на гласуването. 30 за, 22 ма против, 9 въздържали се, приема се. 536 за, против, въздържали се, отхвърля се. 178 за, против, въздържали се, отхвърля се. 537 за, против, въздържали се, отхвърля се. 538 за, против, въздържали се, отхвърля се. Имко 82 за, против, въздържали се, приема се. 540 за, против, въздържали се, отхвърля се, 541 за, против, въздържали се, отхвърля се, 542 за, против, въздържали се, отхвърля се. 543 и имко 83. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Имко 84 за. Против. Въздържали се. Приема се. 179 за. Против. Въздържали се. Приема се. 180 за против, въздържали се, приема се. Аки 102, кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. Петстотин за, против, въздържали се, приема се. 545 с устно изменение. Кой е за? 545. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Нека да проверим по електронен път. 545. Beendet. Гласуването приключи. Отхвърля се. Сега. Гласуване по 545 в първоначалния вид за, против, въздържали се. Същото мнозинство отхвърля се. Имко 85, първа част, кой е за? Против, въздържали се, приема се. Имко 85, втора част, кой е за? Против, въздържали се, приема се. Агри 103 за против, въздържали се, приема се. 181 за, против, въздържали се, приема се. 182 за, против, въздържали се, приема се. 183 за, против, въздържали се, приема се. 184 за, против, въздържали се, приема се. 185 са. Заедно с Агри 105 и Имко 87. Кой е против, въздържали се, приема се. 551 за. Против, въздържали се, приема се. 188 за. Против, въздържали се, приема се. 546 за против, въздържали се, приема се. 547 за, против, въздържали се, приема се. 549 дафюр. 549 за, против, въздържали се, отхвърля се. 550 за, против, въздържали се, приема се. 50. мисля си, че беше приятел, но нека да проверим по електронно път. 550 електронно гласуване, моля. 549, Гласуването приключи. И е така, виждате резултата, приема се. 186. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Имко 86 за. Против. Въздържали се. Нека да проверим и това по електронен път. Beendet. Край на гласуването. Ясно. Има мнозинство. 187 и около 88 за. Против. Въздържали се. Приема се. Агри 104 за. Против въздържали се, приема се. Агри 106 за, против, въздържали се, приема се. Агри 107 за, против, въздържали се, приема се. 553 за, против, въздържали се, приема се. 552 и Агри 108 за. Против. Въздържали се. Приема се. 189 за. Против. Въздържали се. Приема се. 190 е отеглено. 554 за. Против. Въздържали се. Приема се. 555 за. Против. Въздържали се. Приема се. 556 за против, въздържали се, приема се. Агри 109 за, против, въздържали се, приема се. Но можем да проверим по електронен път. Агри 109, моля гласовете. sowohl auf das als auch auf das. Diese Säule 110 erreichen das. Mhm. So, beendet. Край на гласуването, отхвърля се. 191. Като че ли тук е чисто езиков проблемът? Трябва ли да гласуваме? Добре, гласуваме. Кой е за 191? Против? Въздържали се? Приема се. Госпожа Вайсгербер има устно изменение към АК 110. Благодаря. По Агри 110 и 575 са идентични. Става въпрос за по-добре етикет... по етикетиране на продукти, които са аналогови или имитати. Нека да стане ясно, че има пример. Средния списък съдържа примери. Аз ще се радвам, ако поемем една ясна линия и а, дадем един ясен сигнал при етикетирането, че тези продукти са имитати. Äh, Добре, никой не възразява срещу устното изменение тогава. Ще гласувам за Агри 110 с устно изменение. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Да, добре. Сега 557 и имко 89. Не, не, извинете, сгреших. Имко 90. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Агри 111. И имко 91 първа част. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. Имко 91 втора част и Агри 112. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Имко 92. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 192 за. Против. Въздържали се. Приема се. 558 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Агри 113 за. Против въздържали се, приема се. 559 отпада. Сега 193 с устно изменение. А, и това отпада. 560. Е, Тогава 560 за. Против въздържали се, отхвърли се. 561 за, против, въздържали се, отхвърля се. 562 за, против, въздържали се, отхвърля се. Добре, нека да проверим по електронен път. beendet. Abgelehnt. Отхвърля се. 563 дафюр. 563 кой е за? Против. Въздържали се. Мисля се, че се отхвърля. Но добре, нека да проверим по електронен път. 563. Моля, гласувайте. Abstimmung beendet. Не. Край на гласуването. А, приема се. Добре. 564 за. Dagegen. Enthaltung. И така, въздържали се, отхвърля се. 565, първа част за, против, въздържали се, приема се. Сто за. 566 отпада. За, против, въздържали се, приема се. 567 за против, въздържали се, отхвърля се. 195, Агри 114, Имко 93. А, всъщност те са оттеглени. Някой тях Агри 114, Имко 93 за. Против. Въздържали се. Нека да проверим по електронен път. Mm-hmm. Beendet. Край на гласуването. Приема се. Петстотин за. Против. Въздържали се. Отхвърля се.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 196 се смята за прието. Това е логична последица от предишното гласуване. So, Да, 198. 198. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Агри 115, имко 24, Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 569. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Сега 573 за против, въздържали се, отхвърля се. Анкли 117 за, против, въздържали се, приема се. 570 първа част и 199 първа част. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 572 част, 192 част, кой е за, против, въздържали се, приема се. 570 трета част и 129 трета част. Не, извинете, всъщност последното е отеглено. 570 трета част за, против, въздържали се, приема се. Агри 118. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. 572, първа част за, против, въздържали се, отхвърля се. Аги 119 за, против, въздържали се, отхвърля се. 572, втора част, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Аги 120 и 572, трета част, кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. г 121 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 572, четвърта част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 170, 199, 570, четвърта част. Моля, гласувайте. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 571. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 200. И имко 95. За. Против. Приема се. 571. 201 за, В списъка има грешка. Гласуваме 201 изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Да проверим. Гласуваме 201 изменение. Край на гласуването. Приема се. Две идентични изменения. Инко 96 и Агри 122. Искам само да проверя дали трябва да гласуваме. Не. Точка от преамбила 1. За, против, въздържали се, приема се. Второ изменение. За, против, въздържали се, приема се. 3. За, против, въздържали се, отхвърля се. Номер 4 за, против, въздържали се, приема се. 5 за, против, въздържали се, приема се. Агри 1 за, против, въздържали се, приема се. Агри 2 за, против, въздържали се, приема се. Шесто изменение и Агри 3. Първа част за. Разделно гласуване. Първата част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втората част. Който е за, моля да гласува. Против. Въздържали се. Приема се. Седмо изменение. За. Против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 против, въздържали се, приема се. Номер 13. За, против, въздържали се, приема се. Имко 4. За, против, въздържали се, приема се. Агри 7. За, против, въздържали се, приема се. Агри 8. За, против, въздържали се, приема се. 14 изменение. За, против, въздържали се, приема се. 206 за, против, въздържали се, приема се. 15 за, против, въздържали се, приема се. 205 за, против, въздържали се, приема се. Агри 10 за, против, въздържали се, приема се. Шестдесет осма страница, 17 изменение. За, против, въздържали се, приема се. 18 за, Против. Въздържали се. Да проверим. Гласуваме 18-то изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 211 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 209 и 210 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Имко 7 за. Против. Въздържали се. Приема се. 213, 216 и 217. Който е за? Против? Въздържали се? Приема се. Добре, да проверим. 213, 216, 217. Гласувайте. Край на гласуването. Двадесет за, 39 против, един въздържал се. Отхвърля се. Агри 11 за. Против. Въздържали се. Приема се. 215 за, против, въздържали се, отхвърля се. 212 за, против, въздържали се, отхвърля се. 220 за, против, въздържали се, отхвърля се. 218 за, Против. Въздържали се. Отхвърля се. Двеста двадесет и две за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Да проверим 212, 222. Check beendet. Ja, deutlich abgelehnt. Край на гласуването отхвърля се. 219 за, против, въздържали се, приема се. 221 за, против, въздържали се, отхвърля се. 21 за, против, въздържали се, приема се. 223 за, против, въздържали се, приема се. 224 за, против, въздържали се, отхвърля се. 225 за, против, въздържали се, приема се. 22 за, против, въздържали се, приема се. 226 за,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 236. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 235 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 234 за против, въздържали се, от, отхвърля се. 27 за, против, въздържали се, приема се. Да проверим. Гласуваме 27 изменение. Моля, гласувайте. Гласувайте. на гласуването. Приема се. Двеста тридесет и седмо изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 237. Проверяваме. Край на гласуването. Отхвърля се. 238 за. Против. Въздържали се. Да проверим. Гласуваме 238 изменения. 238. Край на гласуването. Минава. 28 за. Отхвърля се. 239 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 241 за, против, въздържали се, отхвърля се. 29. В две части. Първата част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втората част. За против, въздържали се, приема се. Следващата страница. Агри 15. За. Против. Въздържали се. Приема се. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 31. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 245. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Добре, да проверим 245-то измерение. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Общо взето съм прав. Не винаги, но както и да е. 32 измерение за, против, въздържали се, отхвърля се. 246 за, против, въздържали се, отхвърля се. Агри 16 за, против, въздържали се, приема се. 33 за, против, въздържали се, приема се. Имко 14 за, против, въздържали се, приема се. Господин председател, преди окончателното гласуване искам а, кратка пауза, за да мога да се посъветвам с а, моите колеги, моята политическа група. Председателя казва, да, ще направим прекъсване. По моя, час, по моя часовник часът е 12 и 1 минути. До 12 часа и 10 минути или до 12.15. 15 минути пауза.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 Блестящо се справихме ние всички за 40 минути. Много ви благодаря за сътрудничеството. Политическите групи проведоха консултации. Сега имаме две гласувания. По електронен път ще го направим. Първото е проекто доклада като цяло. Започваме гласуването. Also du sagst, wir sollen das nicht tun, ja? Kannst nicht alles kriegen. The vote is closed. Край на гласуването. 51 за, 4 против, 5 въздържали се. Сега гласуваме проекто законодателната резолюция. Гласувайте. Край на гласуването. 52 за, 2 против, 5 въздържали се. Поздравления, госпожо Зомер, за доклада. Ще прекратим заседанието. За сега ще се върнем в 3 часа, когато гласуването ще продължи. Приятен обяд! Quando riprendiamo adesso? Alle 3. Alle 3? Sì. Anche il